Дами и господа, скъпи приятели! Заместник-председателят Сталакакис и аз обявяваме началото на следващата сесия на нашето заседание в Европейския парламент. Нека отново обясня как работим. Двуминутни речи А преди това има една встъпителна реч от в случая Оли Рен. Добре е дошъл на Оли Рен в Европейския парламент. Благодаря ви, че сте с нас. След речта на Оли Рен, по две минути на петима депутати от националните парламенти и един евродепутат, като си разпределяме двамата съпредседатели времето по председателстването. Започвам с заместник председателя Оли Рен, който отговаря за економическите и парични въпроси, еврото. Това е нашия министр на финансите. Господин заместник председател, имате думата. Thank you. Thank you, Благодаря. Благодаря, Отмар. ми депутати от националните парламенти на държавите членки в Европейския съюз, както и почитаеми депутати в Европейския парламент. Първо благодаря за поканата да участвам в Европейската парламентарна седмица и Междупарламентарната конференция по економическо управление в Европейския съюз, създадена с договора за фискалния пакт. Тази конференция допринася за економическото управление на Съюза. Това заседание ни дава възможност да обменим становища по економическите и фискални политики в Европа, както и да укрепим легитимността на изграждането на политики на европейско ниво. Ще започна с няколко думи за фискалната политика. Това е, е въпрос, който се обсъжда днес на вашата конференция. След това ще говоря за економическата ситуация, както и за напредъка в е, държавите от еврозоната. Първо, фискалните въпроси. Корените на кризата са и в а, е, фискални дисбаланси и макроекономически такива, които се натрупаха през първото десетилетие на века. Фискалните последствия от кризата трябва да бъдат преодоляни, за да се изгради доверие. След първоначалните фискални стимули, които бяха координирани в Европейския съюз, економическия план за възстановяване на Съюза 2008-2009, Европейският съюз трябваше да се заеме с амбициозна задача, която да гарантира устойчивостта на публичните финанси. Тази обща стратегия почиваше върху три основни принципа. Първо, диференциация има различни фискални а, проблеми, по естеството си различни, по големина различни, затова отговорът трябваше да е различен. С държави с по-голяма по възможност за маневриране можеше да се предприемат а, мерки в а, по-нататъчен период, докато тези, при които въпросите бяха спешни, мерките трябваше да се предприемат веднага. Изборът на мерките по консолидиране а, Трябваше да вземе предвид мерките за растеж, и мерките, които не пречат на растежа, бяха приоритет. Е, спешността на проблемите, както и големината на проблемите в някои държави създаваха проблеми. Но липсата на консолидация може да доведе и до по-големи проблеми, ако финансовите пазари обърнаха гръб на тези държави, което се случи на някои от държавите членки. Усилията за фискална консолидация трябваше да бъдат съпътствани с структурни промени за подобряване на възможностите за растеж в средносрочен план, както и за това да се стигне до дългосрочни резултати по консолидацията. Как изглеждат нещата днес? Не бива да почиваме на лаврите си, но в същото време трябва да признаем, че общата фискална картина за Европейския съюз става все по-устойчива. усилията по фискална консолидация, които положихме последните години, вече е, водят до резултати. Тук трябва да спомена два елемента. Номиналният дефицит е, в Европейския съюз 2014 е, година се очаква да падне под 3% от БВП за първи път е, от 2009 година насетне. Това не е само прогноза. Тази информация почива на проектобюджетните разписания, които вие сте одобрили, т.е. проектобюджетите на държавите членки. Тази цифра почива на конкретни политически решения, предприемани от националните правителства и парламенти. Вторият елемент е нивото на публична задлъжнялост. Очаква се то да се стабилизира тази година на ниво 90% над БВП след големия скок в началото на кризата. Когато кризата започна, нивото на задлъжнялост беше около 60% в Европа. Какво направи кризата? Увеличи с 30%, т.е. вече, както казах, е 90% БВП. Но има стабилизиране и това е положително от гледна точка на устойчивите публични финанси. Благодарение на тези резултати намаляха фискалните рискове и темпът на консолидация се забави. Той би могъл да се забави допълнително. Всичко това можем да видим в решенията от пролета и лятото на 2013 година, когато съветът по препоръка на Европейската комисия разсрочи определени мерки по коригиране на свръхдефицитите, за да може и държавите членки да положат необходимите усилия и имайки предвид лошите економически условия в някои държави членки, като например Испания, Португалия. Или пък, що се отнася до поетите задължения за структурни реформи във Франция, Нидерландия и няколко други държави членки. И така, тази обща картина обаче ни ни дава възможност да видим огромните разлики между отделните държави. Все още има държави, където структурните реформи трябва да доведат до промени в фискалните позиции. И така, що се отнася до економическото положение като цяло в Европа? Искам да подхвърля някои теми за дебата. Първо ще говоря за Гърция, тъй като сега имаме гръцко председателство, имаме съпредседател от Гърция на настоящата сесия. И трябва да кажа, че комисията посети преди две седмици в Атина гръцкото правителство в началото на председателството на съвета на Европейския съюз. Имаше добри економически новини, които съвпадаха с тези събития. В еврозоната економическите показатели се покачиха и се върнаха на дългосрочни средни стойности от много време насам, още от юли 2011 година. Това увеличаване дава възможност за по-голямо доверие от страна на потребителите, дори в съседните страни. Става дума за търговия на дребно, имайки предвид трудовия пазар, който се стабилизира. Последното проучване за покупателна способност всъщност показва скромно економическо развитие или експанзия в Европа. Трябва да се отбележи, че положителните новини а, не са само нови такива а, за Германия, където това е нещо обичайно. Има положителни новини и от програмните страни, поне за сега те са такива, например Испания, която ще излезе от програмата за финансова помощ след 34 часа. Извинете, 32 часа. Банковия сектор на Испания се подобрява. Има все повече условия за устойчив растеж и създаване на работни места. За първи път от декември 2007 година економическите прогнози изглеждат по-стабилни. Ирландия обаче преди две седмици за първи път излезе отново на пазарите, след като през декември свърши с, приключи с много ниски цени на държавните облигации. 7% беше печалбата един пункт над 14% е сега. Нещата се промениха за Ирландия последните три години. Вижда се как напъпва пролета в економиката, но в банковия сектор все още има проблеми което може да се види в данните за отпускането на кредити. Европейската економика има огромна нужда от такива структурни промеми, проблеми и е много важно финансовата система да дава такива кредити на най- много или най-добре произвеждащите. За много европейски страни, за европейските граждани, времената продължават да бъдат много трудни, тъй като безработицата остава на изключително високи нива. Постоянни усилия са необходими, за да има устойчив растеж и да се създават работни места с структурни реформи и инвестиции, и публични, и частни. Тази е, стратегия за реструктурни реформи, както и добри фискални нива, може да донесе добро развитие, което ни показва Латвия. Преди 10 дни бях в Рига, където приветствахме 18-та държава членка на еврозоната преди две години. Имаше огромна рецесия, която бе подкрепена от Европейския съюз и МВФ. Сега това е най-бързо развиващата се страна в Съюза. Така че касандрите не познаха със своите предвиждания. Европа преодолява кризата и тази стратегия означава солидарност а не само солидност. Всичко това зависи и от ангажимента на държавите членки, които трябва да се справят с дисбалансите, да направят реформи и да урегулират финансите си, така че те да бъдат устойчиви. Председатели, почитаеми депутати, настоящия момент тече економическо възстановяване. И за това е изключително важно да продължим по курса на економическите реформи, за да има устойчив растеж, да се създават работни места и най-вече в името на пътещите поколения. Връща се доверието, но това не означава, че можем да загубим тласъка и скоростта, която сме набрали от реформите, модернизирането на обществото по начин, който да подобрява възможността да се расте, да се създават работни места и да се преодоляват други предизвикателства, е основния тест, изпитание за Европа и ние ще издържим този тест. Ще преодолеем това изпитание. Благодаря ви. Готов съм да отговоря на въпроси. Herzlichen Dank, Herr Kommissar. Благодаря, господин комисар. Благодаря за въвеждането в дебата. Първият оратор е господин Папатир Ромос Димитриус от Гърция, заместник-председател на Комисията по европейски въпроси. Господин комисар. Вие говорихте за Гърция по различни поводи, преведохте статистика и казахте, че а, напъпва пролета, пролета, но аз искам да ви кажа, че в Гърция има се разразява економическа и социална катастрофа. Правителството носи голяма отговорност за това. Има корупция, има бюрокрация. Това са причините за лошото положение в Гърция. Вие казахте, че рецесията е на 14%, но ние отбелязваме в момента 25%. Безработицата е също много голяма. Задлъжнялостта се е покачила от 125 на 175% от БВП. Това е огромна хуманитарна криза. Освен това, банките не дават кредити. Европейският парламент вижда тук дефицит на от подотчетност, на прозрачност, на демократичност. да вие говорите, че нещата се развиват добре и че задлъжнялостта в еврозоната се е покачило от 60 на 90% само. Защо не се организира конференция по тези въпроси? Вие говорихте 10 минути, а не споменахте нито веднъж думата кохезия, сближаване. Лисабонският договор и другите документи на Европейския съюз говорят именно за това, за социалното сближаване. Говори се и за регионалното сближаване. Това случайно ли е? Случайно ли изпуснахте тази дума сближаване? Има социална неравнопоставеност в Европейския съюз. Как може тя да бъде преодоляна чрез вашата политика? Вие, вашето изявление беше почти еуфорично. Може ли да кажете защо с вашите рецепти нещата всъщност се влушават в еврозоните? И защо не се е, прилагат методите на Кейнс? Кризата в крайна сметка започна в Штатите. Следващият оратор е от камерата на лордовете от Обединеното кралство. Господин председател, благодаря на комисар Рен за това, че, беше, че посети през октомври моята комисия. Може ли комисарят отговори на следните въпроси. Най-напред, ако банковият съюз е толкова важен, мислите ли, че единия механизъм за оздравяване и схемата за гарантиране на влоговете Мислите ли, че те са достатъчни и че ще има достатъчно средства за справяне за, с всякакви проблеми? И мислите ли, че има проблеми, свързани с това, че с ликвидността, ако 200 е, организации или хора искат да си изтеглят влоговете през уикенда, какви ще са въздействията за 10 не евро е, страни, т.е. страните извън еврозоната? Като Обединеното кралство и накрая. Кога смятате, че кризата ще премине? Как ще знаем кога ще настъпи този ден и ще може да се върнем към нашето ежедневие и ще знаем, че сме преодолели тази 7-8 годишна криза. Благодаря. Господин Шут е докладчик от е, Холандския парламент по европейския семестър. Госпожа Шут. Госпожа Шот. Господин председател, аз говоря като докладчик за европейския семестър от Холандския парламент. Най-напред благодаря на Европейския парламент за организиране на междупарламентарната конференция. Радвам се, че имам възможността да обменя мнения с вас по повод на економическата криза в Европа. Мнозинството на парламента подкрепя координацията на економическите и парични политики в Европейския съюз. Това ще помогне за благоденствието в съюза. Политиките на държавите членки представляват процес, който е важен не само за европейския семестър, това не е само принос към общата цел. Координацията не е се отнася само за засегнатите страни. Износните пазари на държавите членки са взаимно свързани. Ние всички имаме полза от сътрудничество. Искам да обобщя най-напред е, това, което бе свършено като реформа за 2013 година. Рецесията засегна Холандия, е, доходите не бяха не се повишиха за последните 4 години. 2013 година през нея нараснаха безработицата и инфлацията. В Холандия имаше нестабилно парламентарно мнозинство, имаше проблеми за бизнеса, за синдикатите. Затова се наложиха реформи. Споразуменията отразиха препоръките за европейския семестър. Те засягаха безработицата, социалните осигуровки. Е, ще бъдат в бъдеще през 2014 година отворени повече работни места за хората с увреждания. През миналата година е, се увеличиха наймите но доходите на наймателите не се увеличиха. Ще бъдат намалени през следващата година ипотеките и данъците ще бъдат намалени в съответствие с това. Ние имаме реформи в областта на здравеопазването и на пенсионната система, но ще обобщя. Холандския парламент излезе с препоръки за следващата година. Искам да се обърна към всички депутати от националните парламенти да са в постоянна връзка, особено по време на кризата. Ораторката бива прекъсната. Тя продължава. Аз бих искала да зная как тези препоръки от Европейския семестър ще се отразят в реалните политики.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 През 2013 година в Гърция се отбеляза 6-та година на рецесия. БВП непрекъснато се намаляваше. Това е най-голямото намаление в нашата история. По-голямо, отколкото беше в, в Штатите по време на кризата от 20-те години. А в Гърция непрекъснато е, е актуално изискването за структурни реформи. Вярно е, в Гърция имаше проблеми още преди кризата. Имаше нужда от структурни реформи, що се отнася до търговията с услуги. Но реформите не могат да произведат краткосрочни резултати, а само дългосрочни. Така че трябва време. Не става, става дума за търсенето, не за предлагането. Политиците през следващите години трябва да се отклонят от тези фиксации като е, излишък в бюджета защото трябва да се поощри търсенето, но вследствие на безработицата и високото данъчно облагане и липсата на инвестиции, търсенето е ниско. Повечето предприятия работят е, на производителност 60%. Растежа сега се базира на износи. Износът започва също обаче да се ограничава. Какво очаквате от Гърция в следващите години? Става дума, повтарям, за търсене, а не за предлагане. Господин Попан. Господин Еврокомисар, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за конкретните коментари и въпроси. Е, някои от вашите изказвания бяха наистина по-скоро политически коментари, отколкото конкретни въпроси. Ще се спра на тези въпроси, които бяха поставени конкретно, като наистина като въпроси. Първо по въпроса и изказването на господин Пападемос и гръцката програма е, вие сте много така последователни в, с господин Конти, с вашия а, сънародник и той неизменно в комисия Енте критикува Европейската комисия, страните от еврозоната. А, и в мин, през миналите 4 години това бе така. Решението на еврозоната и на комисията да подкрепи Гърция не бе никак лесно. Мисля, че независимо от това, това бе отговорно решение, защото да оставим Гърция без а, а, да й предложим помощ през 2010 година, би предизвикало свободно падане и в крайна сметка економическа катастрофа с, с, с ефект на доминото върху цяла останала Европа. Нашата диагноза към онзи момент бе, че проблемите на Гърция се държат на фискална безотговорност, прекалено голям публичен сектор, сектор и подправена статистика. И всичко това трябваше да бъде коригирано чрез мерки в областта на бюджета, финансите и данъчната сфера. След труд трудностите в проведените мисии, и за съжаление економическите реформи закъсняха поради известна политическа съпротива в гръцкото общество. Това забави и за възвръщането на економическото възстановяване и растежа в Гърция. Може би е, и за останалите членове на Европейския парламент е, ще бъде интересно е, да чуят всичко това. Мисля, че е важно докъде сме стигнали по този въпрос, по темата Гърция. Ние очакваме възстановяване на растежа тази година, тъй като нещата се подобряват и се очаква е, износа и вноса да се възстановят. Дефицита намаля през последните 4 години и е, се очаква през следващите години е, да е, се достигнат стоености от 120% за следващите, е, следващото десетилетие. Е, тук реперите, свързани с развитието бяха обект на наблюдение и на 17 декември бяха очертани конкретни перспективи. Но остава още много работа и Четвъртия преглед, започнал през септември, още не е приключил. Е, като говорим за политиката, да, върху която да, стъпи, да стъпят заключенията на сегашния преглед. Е, има напредък, но има редица в области, в които се очаква още да се направи и нашия екип ще се върне в Атина в момента, в който националните органи приключат работата по фискалната и структурна реформа. Питате дали Гърция ще достигне първичен е, и фискален излишък е, това наистина е условие, за да се постави въпроса за устойчивост. Очакваме това да стане в по-нататък през настоящата година. Трябва да се направят доста неща относно администрацията по приходите и данъците и наистина ще трябва да продължи работата в областта на обществените инвестиции. Що се отнася до въпроса на лорд Харисън относно схемата и програмата за защита на, на депозитите, вашата презумпция бе съвсем основателна. Не говорим за днес, говорим за утре или може би за други ден както и прилагането на други механизми. Ние трябва да приключим законодателната дейност по единния механизъм за преструктуриране и съответния фонд, а също и с двата стълба, свързани с надзора. Въпроса за общата схема за гаранция на депозитите ще се решава допълнително отражението върху държавите членки извън еврозоната. Моето мнение е, че трябва да сторим всичко, което може да се направи а, за общия пазар за Европа 2028, но има насъщни въпроси за еврозоната където трябва да се навлезе по-дълбоко в сферата на фискалния суверенитет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 е, че отделната валута носи е, все по-големи затруднения и води до по-сериозна економическа интеграция. Затова еврозоната може да действа по-бързо, защото за сравнение с цяла Европа, защото общата валута изисква не само общ паричен съюз, но и общ економически съюз, който да я подкрепя. Питате, кога кога ще приключи кризата. Моят, според мен, това ще стане, когато се върнем към стабилни, устойчиви е, данни за растежа и постигнем солидна заетост. На прав път сме е, на път сме към економическо възстановяване, което е устойчиво, но то трябва да се е, усили, да използваме нашия потенциал за растеж, за да създадем и повече възможност за развитие и а, заетост. Госпожа Шут от е, Нидерландия направи много интересен анализ на економическото състояние в Нидерландия. Наистина ние много внимателно следим изпълненията на препоръките на съвета към държавите членки. Следващия път този въпрос е, ще се разглежда в края на пролета или началото на лятото. На първо в рамките на. Но трябва да говорим първо за зимната прогноза за някои държави членки. Е, вероятно средата на февруари ще получим тази информация. Тогава ще можем да кажем нещо повече относно това дали фискалната политика на държавите членки е тръгнал по устойчив път ще бъде направен. През юни пред, предвиждаме оценка на фискалната политика и на резултати от економическите реформи в държавите членки. Господин Сакинидис зададе въпрос във връзка с Гърция и аз ще припомня това, което отговорих относно развитието и очакванията във връзка с Гърция и него, изпълнението на програмата за Гърция. Това е от мен за момента. Благодаря. Председателят благодаря господин Рен за тези въпрос. Сега господин Казалевски от Полския парламент има дума. Мистер Каназевски. Господин Каназевски. Но. Το λόγο έχει από την Ελλάδα το Ελληνικό Κοινοβούλιο ο κύριος Господин Камасриас, гръцкия парламент. Топик. Исках да кажа нещо по другата тема. Извинявайте. Всъщност, моето изказване е във връзка с европейския семестър господин Креваскинос, гръцки пар, парламента на Република Гърция. А също от своя страна искам да поставя въпрос към господин Оли Рен. Е, мога да се съглася с гръцките колеги, без да ги повтарям. За гръцките банки искам да попитам. Известно е, че тук бе възприят така наречения херкат, опрощаване на дълговете, рекапитализация и освен това има гаранция за а, а, спестяванията в размер до 100 000 евро но голям процент от вложителите са под това ниво, а много вложители е, напуснаха страната и отнесоха парите си в Централна Европа или в Швейцария. Ерго в Гърция няма пари за да финансираме растежа. И мисля, че и дребните спестители постепенно започват да се страхуват, че ще стане както в Кипър, че в крайна сметка те ще плащат задълженията на банките. Това препятства растежа в Гърция защото банките не могат да подпомогнат малките и средни предприятия, никой не отпуска заеми. Как без категорична декларация за защита на вложенията може да се приведе в изпълнение подобна програма. Как да очакваме растеж, който да реши споменатите вече проблеми? Според мен това е невъзможно при всичките усилия, които полагате е, и всъщност вместо да ни успокоите, вие постигнахте точно обратното. Вложителите изтеглиха парите си и ги отнесоха в Централна Европа, защото смятат, че там парите им са вложени по-сигурно. Какво мислите вие по този въпрос? Как смятате, че трябва да се реши този проблем? Председателят, благодаря. Госпожа Лети от Италианския сенат. Благодаря. Аз искам да задам един въпрос на комисаря Оли Рен. Става дума за това, което се случва в Италия. На първо място трябва да кажа, че нашия бюджет 40% идва всъщност не идва, а се заема от публичния дълг. Освен това, имаме над 10 милиарда които трябва да плащаме по лихвите на този дълг. Това означава, че политическата стабилност, която не може да се каже, че характеризира нашата страна последните 20 години, тъй като имаме две основни партии, които се редуваха и си правеха услуги една на друга доведе до експоненциален натиск върху предприятията, върху семействата, върху обикновения италянец и сега кредитите почти са спрени и банките които винаги сметат сметките в своя полза, спират кранчето на семействата, на малките предприемачи, милиарди са нашите дългове по банките, така че как можем да се справим с това, ако финансовата маневра е такава, че никой не купува от финансовите институции нашите облигации. По никакъв начин не намаляваме а, фискалния натиск върху семействата, трябва да се опитаме да имаме все повече произвеж... производство, все повече семейства, все повече предприятия, които произвеждат, защото нашето БВП само се свива, нищо друго не прави. И правителството не успява да поддържа съотношението между двете страни на това уравнение. Правителството няма как да го направи. Комисията извършва контрол върху постъпленията, но трябва да кажа, че те се основават на критерии, на данни, които не съществуват, т.е. не са истински. Благодаря. Благодаря. Господин Пауло Мота Пинто от парламента на Португалия. Благодаря много, господин председател, господин еврокомисар. Португалия след 4 месеца на 17 май тази година излиза от програмата. В момента се обсъжда въпроса дали се нуждаем от превентивна програма след приключване на програмата или не. Бихме искали да бъде... Възможно е такава програма да не се окаже необходима. Не защото не сме съгласни, но се надяваме, че развитието няма да налага такава програма. И все пак при изграждането на програмата имаше грешки. Финансирането не бе достатъчно, някои цели не бяха реалистични социалните последици не бяха винаги добри. Португалия се справи с програмата, изпълня добре и все пак ние се нуждаем от разумен баланс между консолидация и растеж. В бъдеще, освен това, е важно това е, развитие, този растеж да бъде устойчив. Ние бихме искали банковия съюз да се консолидира до е, европейските избори, да се преодолее финансовата раздробеност Две полуки в заключение. Първо, много е важно да подчертаем ролята на националните парламенти, усещането за отговорност, програмата за привеждане в съответствие нейната ледикимност предполагат повече от всякога участието на националните парламенти. В бъдеще трябва въпросите на макроекономическите цели да се обсъдят от националните парламенти, да не им се отнема тази възможност. И освен това, много е важно ролята на, много е важна ролята на комисията и другите европейски институции да дадат правилни импулси за вътрешната политика. В Португалия от самото начало бе постигнато съгласие, имаше и меморандум за разбирателство с социалистическото правителство, но постепенно нещата се влушиха. В момента имаме консенсус е, относно плащания комисията, но все пак се водят сериозни дискусии, не само за политиката, за това дали това, което постигаме, подпомага растежа. Важно е да чуем и мнението на комисията. Така ще постигнем многогодишните цели. Надявам се с тези стимули да помогнем на страната ни да се върне към растежа, да излезе от програмата и да подпомогне другите европейски страни в нужда. Господин Кине, Белгийския парламент, благодаря господин Етоме. Е, Искам да ви попитам директно, защото нашето правителство вече ни обясни мерките от гледна точка на европейската позиция. Ще възразя на някои неща. Има бюджетни сфери, където държавата не може да живее за сметка на бъдещите поколения, но има социални последици на увеличаване на богатството, обедняване на бедните е, намаляване на пенсиите, безработица, отрицателно отражение върху пазара на труда. Като цяло резултатът не винаги е добър и двете измерения в Европейската програма 2020 борба с бедността и е, последователна екологична политика – се оказва, че в момента не се предлаг, прилагат еднакво навсякъде. И освен това, реформите са много сериозни, много ам, натоварващи държавите членки, особено предвид, ако имаме предвид възнаграждението тук в Белгия. И от друга страна ам, слабостта на банковата система, слабостта и в борбата срещу данъчните измами и е, островите на данъчен рай, като се има предвид и борбата за налагане на данък върху финансовите операции. Така че ако искаме трайно и устойчиво решение и успешна борба за Европа за гражданите, трябва да добавите и това измерение и да приведете в баланс всички области социалната, екологичната и борбата с измамите. Зная, че това присъства във вашата работна програма. Предполагам, че ще продължите в този дух след изборите. Благодаря. Господин комисар. Thank you. Thank you, Благодаря, председателю. Ще отговарям не хронологично. Ще започна с въпроса от Португалия, от господин Мота Пинто. Благодаря ви, че извличате полуки от програмата и нейното прилагане до момента в Португалия. Споделям вашите заключения. Особено, що се отнася до това, как се усеща програмата като част от обществото ли. Има такива програми, където програмата за економическа реформа бе поета от съответните държави и там имаше и политическо единство, национално единство около тази програма. И там наистина доверието се завърна най-бързо. И това са основите за наистина устойчиво економическо възстановяване и за създаване на работни места. Два примера мога да дам Ирландия и Латвия. Но, разбира се, и Испания, и Португалия също демонстрират, че смятат програмите за свои което е основен критерий за успех. Освен това, в Гърция хората могат да повярват в програмата, защото само така може да се постигне успех в съответните държави. Питахте за това дали Португалия трябва да е готова за един безпрепятствен излъз от, от програмата или дали са необходими допълнителни уредби. Прекалено рано е да кажа нещо окончателно по въпроса, но е важно, че много внимателно сега ще следим случващото се в реалната економика, финансовите пазари, ще анализираме положението през едните седмици и месеци. И uh, И през тази пролет очакваме с португалското правителство да стигнем до някаква яснота, както и с държавите членки на еврозоната и международните партньори. Що се отнася до въпроса на господин Кавантинос, вие говорихте за рекапитализацията на банките и отпускането на кредити на малки и средни предприятия. Гърция още много трябва да се направи, за да се подобри бизнес средата и да се реформират пазарите на услуги и стоки. Трябва също така да се мисли за законодателството за рамката за банкова рекапитализация, за да може тя да е готова след стрес-тестовите. Така че, когато резултатите от стрес-тестовете вече са известни, законодателната рамка за рекапитализация ще бъде финализирана. Стрес-тестовете в Гърция все още не са завършени и дебатите на техническо ниво текат в близко бъдеще се очаква такова изпитване на единния надзорен механизъм за надзор върху Европейския съюз и най-вече върху еврозоната. Ще бъде публикуван и методологията може да бъде взета предмет, предвид и в Гърция. казахте вашите усилия. В този контекст искам да кажа, сте част от гръцкото правителство и това, което сме успели да извлечем като полука, е, че Националното правителство, националния парламент трябва да повярват, че това е тяхна програма за реформи, за да реформират и економиката и обществото. Госпожа Феци говори за фискалната ситуация в Италия и за финансовата фрагментация. това засяга много държави на Европейския съюз. Има спънки пред економическия растеж. За това началото на миналата година излязохме с предложение Европейската инвестиционна банка, ЕЦБ. Трябва да направят така, че да намалим цената на разходите на малките и средни предприятия както бе отбелязано на Декемврийския Европейски съвет, държавите членки все още не са отговорили достатъчно ясно в подкрепа на това предложение. Затова призовавам държавите членки да подкрепят тази инициатива а, и да я приложат. Според мен, Схемата в Обединеното кралство на Националната банка в Англия е много добра в това отношение, защото там има ясни мерки, които са насочени към отпускане на кредити на малките и средни предприятия, за да има и растеж на кредитите и по този начин на, да има економически растеж. По-общо казано, смятам, че економическата стратегия на Обединеното кралство доказа своите силни страни. Там има една много стрикна фискална политика, която се комбинира с монетарна политика, неконвенционални мерки в паричната политика и така нататък. Също така социалните осложнения които доведе, извинете, които предизвика кризата. Говорихте и за данъчни политики, данъчни убежища. Where we have achieved uh, already some results uh, through uh, international policy coordination, through Има политическа координация, двустранни споразумения и последните няколко години успяхме да затворим такива пробиви а, в а, данъчното облагане в рамките на Г20. Съсредоточени сме върху това. Трябва да работим по-активно, за да нямаме такива данъчни пробиви в Европейския съюз. Говорихте за социална справедливост, която трябва да върви заедно с публични финанси, които са устойчиви. Една по-добра данъчна система ще допринесе и за справедливостта и за ефикасността. Както и реформите в здравеопазването може да доведат до спестявания и рентабилност, както и обгрижване на пациентите. Що се отнася до социалното измерение на економическия и паричен съюз, трябва да подчертая, че комисията наскоро представи една инициатива за укрепване на социалното измерение на економическия и паричен съюз. И ние сме готови да прилагаме тази инициатива заедно с държавите членки и другите институции, особено в контекста на европейския семестър. Мисля, че можем да обсъдим допълнително а, в а, следващата сесия, когато тук ще дойде Ланс Лордер, искаме да има истинско економически и паричен съюз, трябва да се направи разграничение между краткосрочните, средносрочните и дългосрочните мерки. В средносрочен план, например, нашия план говори за по-голяма координация на пазара на труда на държавите в еврозоната, докато в дългосрочен план говорим за един бюджет на еврозоната, за да може държавите членки да бъдат подкрепени и да може шоковете да бъдат смекчени. Това мога да отговоря на този етап председателю и можем да продължим. Благодаря. <clears throat> И така преминаваме към следващия панел, е, към следващата дискусия. Думата има Елиза Ферейра. Much, е, Благодаря. Господин комисар, благодаря, че сте тук отново. Имам два въпроса. Първо за дълга. В края на програмата казахте, че с 50% се е увеличила задлъжността, защото от 60 90% се покачи тя. Ще предприеме ли комисията инициативи на базата на работата която организирате по координиране начина по който продавате държавен дълг или смятате, че е, това, което прави ЕЦБ е достатъчно. А сега за златните акции. Комисията поиска да се премахнат тези златни акции. Експерти в държавите членки, в тройката, казват, че един от елементите на меморандума за разбирателство е принудителна приватизация на критични сектори. Някои държави, телекомуникациите, банките, застрахователния сектор се разпродават при лоши условия на партньори, които са не много драма, демократични, меко казано. Какви са критериите за стратегическите сектори, за златната акция и вярно ли е, че приватизацията ще запази тази, златен, тази златна акция, защото информацията, която получаваме е различна. Господин Пименон от Латвия. Благодаря. Господин комисар, вие назовахте Латвия като пример за успех. Но успехът е много прост. Това е всъщност историята на успеха. Имаше пропорционалност на успеха към съотношението успех с инфлация. Когато е, бизнес активността е ниска, то макроекономическите резултати се повишават. Трябва да кажа, че задлъжнялостта беше до някъде резултат от е, мерките, до някъде беше и резултат от усилията на правителството, защото той искаше Латвия да влезе на всяка цена в еврозоната. Политиката беше на вътрешна девалвация, намаляване на заплати, на работни места и на публични разходи. Резултатът беше намаляване на БВП с 25%, намаляване на дълга и безработица до 25%, което означава структурна безработица и дългосрочна безработица. Това е успеха на Латвия. Благодаря. Аз трябва да ви кажа, казва председателят, че всички презентации на ораторите ще бъдат на разположение в интернет и адресът е europa.eu наклонена черта 2013. Всички речи ще бъдат на разположение на този адрес. На второ място имаме повече оратори, които са се записали за изказване, отколкото имаме време на разположение, така че моля не превишавайте времето за изказване. Господин Мусикарешо Франци, следващия оратор. Благодаря, господин председател. да кратък. Първо, няма да, да, се, да се спирам на факта, че комисията е, прехвърля всички затруднения върху нашите страни, защото ориентацията на комисията е, и насоките на комисията се приемат с благословията на Европейския съвет, т.е. говорим за една политическа отговорност, е, а тук говорим за препоръки. Освен това има и отговорност на правителствата в рамки по време на кризата. Е, така или иначе е, някои правителства са действали понякога доста безотговорно, така че нека не сочим прекомерно с пръст комисията. Е, ако все пак и господин Нарен очерта това в дейностите на комисията през последните три, не последните няколко години, е, все пак е, комисията на моменти е била подвеждана от е, национални данни. Господин Рен каза, връщаме се полека-лека към пътя, но нещата са много крехки. Въпросът е сега да подкрепим тези действия в условията на структурни реформи и бюджетна консолидация и все пак как да подкрепим това развитие с някакви нови инструменти. Мислите ли, че се нуждаем от тях? Бюджетни, европейски, за еврозоната, за да постигнем консолидирани добри резултати. Какво мислите вие по този въпрос, господин еврокомисар? Much, Благодаря. А сега представител от Португалия, господин Едуардо. Благодаря. Господин Райн, благодаря за вашето присъствие тук, но аз не съм съгласен с светлите прогнози по отношение на успеха на тройката – ако четете, прочетете проект от доклада на Европейския парламент, ще видите, че преди е, кризата през 2007 година в Португалия имаше дълг от 62%, дефицит от 3% и економиката растеше. Вследствие на европейската неадекватна политика и вследствие на политическа нестабилност, Португалия трябваше да се включи в една програма за приспособяване. Това споразумение бе съпътствано от много строги мерки. Политиката на економии влуши двойно първоначалната ситуация. Европейските институции и тройката като технически инструмент не желаят да обсъдят конструктивно ситуацията с португалските си партньори. А сега се говори за паричната област, но вижте реалната економика, а вижте социалната област. Португалската економика е в по-лоша ситуация, отколкото беше преди година и половина. Има социално споразумение между всички социални партньори, работодатели и работници – по отношение на начина на приложение на програмата за приспособяване. Преживяхме три години на рецесия, преживяхме най-ужасяващата безработица в нашата демокрация. Португалия е силно европейски настроена страна. А истината е, че не очакваме на следващите европейски избори голямо доверие у гражданите. Не искаме повече Европа. Но Европа на гражданите. Е, благодаря. Dankeschön, Herr Kollege Norbert Bartley von Germany. Господин Норберт Лартмен от Германия. Благодаря. Аз, е, ако не се лъжа, тех, темата е надзора в Европ... е, економически и паричен съюз. Хубаво е да се концентрираме върху тази тема и да зададем на господин Рен съответните въпроси, въпроси свързани с надзора в еврозоната, как смята комисията да заостри надзора. Ясно е, че имаше нужда от 6 пакета, 2 пакета, защото от въвеждането на еврото надзора не функционираше добре. Сега имаме фискалния договор и според мен трябва всичко да се направи, за да може да се приложи съдържанието на договора в националните политики. Комисията надзирава този процес на транспониране и мен ме интересува как механизмът на надзор може да се подобри. А, господин Рен <clears throat> представи ситуацията положително, намаляване на дефицита, намаляване на задлъжнялостта, е, всичко това е хубаво, но 90% все пак са повече от 80%, които са разрешени от мастрих. 3% за тази година са повече от заложените 2% в Мастрихтския договор. Така че целите не са постигани. За това надзорът, бюджетният надзор трябва да бъде подобрен. Това е ясно. От германска гледна точка, консолидирането на бюджетите е всичко останало, но не е противовес на растежа. Имаме нужда от растеж, но заето ще се появи там, където инвеститорите имат доверие. Само там тези страни инвеститорите ще инвестират, така че инвестициите това е предварително условие за растежа. И на последно място, надзорът е необходим, когато е, слушам е, това, до това заключение, стигам, когато слушам гръцките колеги. Сега на кого да вярвам, на господин Рен или на гръцките колеги? Ако надзорът не функционира, както казва е, както казват гръцките колеги, тогава се питам дали комисията иска да ни предложи продължение на гръцката програма и по-нататъчно разпределение на траншове за подпомагане. На кого да вярвам? Благодаря. Господин Коламбра от Португалския парламент. Благодаря. Аз имам два въпроса към господин Рен. Най-напред. Вие правите изявления, които са далеч от реалността. Например, е, финансовата криза в е, Португалия. Как може да се каже, че Португалия е е, изразходвала повече, отколкото трябва. Аз имам документ пред себе си. През юни 2008 година съветът е заключил, че дефицитът е под 3% и той е устойчив. Ние излязохме от, дефицитната, от процедурата на дефицит по-рано, отколкото се очакваше. Е, на фона на тези факти, как можете да кажете, че кризата в Португалия е криза на, свръх на свръхразход? Като погледна и данните за вътрешно търсене, е, данните сочат, че Португалия и Германия са били една до друга по този критерий – такъв случай на, на каква основа вие твърдите, че в Португалия е започнала най-напред финансова криза? Искам да ви попитам, как една бедна страна с много силна нужда от инвестиции в образованието, в изследването, може да произведе растеж и да произведе е, по-голямо на нарастване на БВП, когато намаляваме разходите, инвестициите в образованието, здравеопазването, инвестициите и иновациите. Комисията казва, че БВП се е намаляло, е намаляло е, по време на програмата. Така че интересуваме на базата на какви факти вие правите изводите, които а, изводите, които представяте за моята страна. Благодаря. Представител на Италианския парламент. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. Вчера трябваше да бъдат представени кандидатурите. Вчера бе крайния срок за номиниране на кандидати за Агенцията за финансова политика, но предвид парламента движението 5 звезди издигна кандидат, който да гарантира независимостта на този орган и от тях се изисква свидетелство за съдимост. Този критерий ми се струва интересен. Как оценявате вие политически и технически този консултативен съвет? Какви са данните, които очаквате от него? И върху какви данни ще се градят неговите анализи и становища? Можем ли да кажем, че вие просто очаквате възстановяване на Европейския съюз? Комисията ли ще го констатира? Комисаря или е, консултативния съвет? защото еврокомисарите взаимно се поддържат, бих казал аз. И така кандидатите вече са издигнати, как можем да очакваме компетентно, компетентно мнение от този консултативен съвет. То... Thank you. Thank you for... Благодаря, благодаря за много конкретните въпроси. Ще почна отзад напред. По-добре си спомням последните въпроси. Въпроса на господин Кариело относно независимия съвет по фискални въпроси. Много важен, важна тема, наистина. Един съществен елемент на добрия данъчен надзор за постигане на устойчиви финанси в средносрочен план е важна тема. Не обичам жаргона, но това е част от пакета от 6 законодателни акта и фискалния договор, подкрепен от държавите членки. За това на вашия конкретен въпрос, що за съвети се, що за вид дейност на съвета се препоръчват в този контекст. В съответствие с договора и с фискалния пакт има изисквания по силата на които членове на други национални парламенти, да речем в Нидерландия има е, нарочно съставено бюро от Ян Тимберген, е, първия носител на Новелова награда за економика от 1969 година, още от 50-те години на миналия век той поема е, започва тези разследвания и прави фискални оценки и системата в Нидерландия дори стига до там, че политическите партии представят своите економически програми, които се оценяват преди изборите. И това дава основание за рационален дебат в държавите членки. Така че основният въпрос е каквато и да бъде независимостта на този орган, то трябва да дава достоверна информация. До тук имахме много сериозни проблеми проблеми и това е една от причините да нямаме, да не сме имали до сега е, ефективен финансов надзор, нито за и, е, макроекономическия дисбаланс, нито на фискалните въпроси. За това е важно да постигнем този резултат и за това е важно да бъдат направени оценки на мерките за консолидация по компетентен и будещ доверие начин. Що се отнася до въпроса на господин Балфреш за фискалния надзор, ще припомня казаното за независимия фискален съвет. Но съм съгласен, че това е повече от въпрос не толкова за економическите програми. Говорим за фискалния надзор. Аз самия съм бил и национален депутат, и евродепутат, и зная, че на, на публичните сесии в парламента се поставят въпроси по какво ли не, а, не непременно а, съществени. А, затова ще се опитам да ви отговоря възможно най-достоверно. Говорим за фискална политика, наистина, и тук трябва да мислим предимно за изпълнението на онези, а, рамки за надзор върху фискалната политика, които съгласувахме. И трябва да кажа, че трябва да помислим за опростяване на тези процеси, те да станат по-понятни е, и за обществеността, и за парламентите, и за Европейската комисия. необходимо условие е, за инвестиции и е, заетост е доверието през последните години, мисля, възстановихме това доверие в Европа а, въз основа на три фактора 2012 година. Първо, по будеща, по-сериозната фискална политика в държавите членки така че фискалният дефицит да спадне от 7 на 3%. Второ, действията на Европейската централна банка специално за пазара на облигации за 2012 година и, европе... и економическото управление в еврозоната особено, който дава, сериоз, който дава сериозна рамка за консолидация на публичните финанси в средносрочен план и осъществяване на структурни реформи. Тези фактори промениха контекста и климата на политиката от 2012 година насам. сам и е, предвид политическите кризи е, в, държави, в много държави членки, трябва да кажем, че те не разклатиха устоите на Европейския съюз, както такива явления е, имаха резултат през 2011 години преди това. По въпроса от депутата от Португалия. Говорите за характера на кризата, че в конкретния португалски случай това е, е кризата е резултат от бавно бавен растеж и прекомерна задлъжнялост, частна и държавна и че вие господин Габрита и господин Ферейра и други се позовавахте на економическата ситуация и в друго отношение. Нарастващата безработица според вас е резултат от промените в економическата сфера предвид и економическо развитие извън страната и поведението на финансовите пазари. Но ако нямаше програма, тези последствия ще да бъдат много по-сериозни. И в други страни с сходна ситуация на пазара на ценни книжа, а, има сходни резултати в областта на безработицата. И така, а, различни реформи бяха проведени, много от тях бяха съгласувани с социалните партньори. Господин Габрита споменава, че в някакъв момент кризата в Португалия се задълбочава поради по-бавната европейска реакция, но имаше забавене и на национално ниво, защото докато програмата за Португалия започна през лятото от 2011 година, моят, моята пър, моя първа среща с финансовия министр на Португалия беше година по-рано през юни 2010 година, когато економическата ситуация в Португалия се влушаваше. Аз мятам, че колкото по рано би реагирала Португалия, толкова по-бързо щеше да има резултат без тези болезнени последици от економическите промени. Ако не бяхте чакали, не беше времето да изчакваме до април 2011 година. Госпожа Ферейра, въпроса взаимната оценка на публичния дълг и групата експерти. Както знаете, съгласувано с Европейския парламент и съвета, до края на март ще, е, се, е, ще представим един фонд по тези въпроси. Работим наистина много активно. През март очаквайте резултат. За е, колегата от литовския, от латвийския парламент. Знаете, че ние работихме активно с Латвия, латвийското правителство предста, пред, предложи вътрешна, не външна проверка. Аз самия съм от страна с голям опит външни проверки и от 1980-те години а, нещата се развиваха много по-болезнено, отколкото в миналото и е, никак не беше лесно по отношение на Латвия и вътрешната оценка за признав, присъединяване към еврото, мога да кажа, че през последните години бяха постигнати успехи. Можете да отговорите на изискването. Господин Кареш, съгласен съм с вас. Отговорността на държавите членки и на правителствата трябва да бъде посветено на това, че е, резултатите са добри и всички страни са на прав път на устойчиво развитие. Ние се стремим да подкрепим конкурентната способност, растежа и заетостта, но трябва да преодолеем финансовата раздробеност и да поемем, предприемем целенасочени мерки за борба с безработицата, особено младежката безработица в редица държави и членки. Е, говорим за двете най-големи економики в еврозоната. Те се стремят към по-добра заетост, като Германия ще продължи да стимулира на търсенето на национално ниво и обществените инвестиции, докато Франция ще се стреми да увеличи конкурентната способност и заедостта чрез вътрешни реформи. Същото се отнася и за Италия. Това е а, възможността да създадем повече работни места в Европа. Това е и в духа на нашите препоръки в по този въпрос. Благодаря. Председател, искам да кажа на това, искам да кажа, че не се отговори на въпроса за златните акции и приватизацията в държави, които имат програми за спасяване. А темата е важна. Uh, it, if... Ако председателят смята, че това е по темата фискална политика, тогава да. Ако това е въпрос, който бе подаден в предишната дискусия, би могли да отговорите в предишната дискусия. Отговорих на Елиза миналата седмица на изслушване. I give you, I give you the response on this. Добре. Давам отговор Отговорността за меморандума за разбирателство е у държавата членка, нейното правителство, нейния парламент, в консултация с партньорите на трите институции Европейската комисия, Централната банка и МВФ. Правителството има отговорност да вземе такива решения. Благодаря. Благодаря на заместник председателя Рен. Благодаря, че останахте и че ще останете през следващата сесия, която е свързана с европейския семестър и приоритетите за 2014 година. Искам да приветствам от името на съпредседателя си Лазло Андор, който се присъединява в този момент към нас. Филип Дебекер, който ще говори след това, като докладче комисията ЕКОН за годишния преглед на растежа и Готерес Перера, който е докладчик от комисията по заедостта, отново по същия въпрос. Искам да ви припомня, че може да поискате думата, за да се изкажете, за да зададете въпрос, като за тази цел трябва да попълните а, формулярите за заявка, които намирате пред себе си. А, започваме с господин комисаря. Имате думата. Благодаря. Искам да ви благодаря за много добре построената среща. Радвам се, че ще останете до края. Притеснявам се да не повторя вече казано. Приоритетите на годишния преглед на растежа през 2014 година покриват средносрочен и дългосрочен план. Но нека да започна сега с економическия контекст на Европа. I do it by saying that uh, we are at the start of uh, a new year that has uh, brought, brought with it uh, encouraging signs uh, of an economic тази година започна с едно възстановяване на економиката в Европейския съюз. Последния търг е, на ирландски е, и португалски и испански ценни книжа показва един огромен е, спад в тези пояснили се пунктове. Нещата вече се връщат към дългосрочните си стойности и прогнозите сега сочат вече към едно укрепване и по-устойчиво възстановяване. В същото време прекалено рано е да се каже, че кризата е приключила. Остават си предизвикателства пред нас. Има висока безработица в някои държави членки. Необходими са постоянни усилия, за да се създават работни места. Няма как да сме удовлетворени. За Европейски семестър 2014 година е темата на това заседание процесът сега влиза в свой четвърти цикъл и продължава да бъде основен елемент на търсенето в Европейския съюз на постоянен растеж и на работни места. Сега приоритетите, които комисията си е заложила за Европейския семестър 2014 година. Първо, трябва да продължим да търсим диференцирана консолидация на публичните финанси. Доверието се връща, бюджетният дефицит е намалял на половина. Фискалната консолидация трябва да се съсредоточи върху качеството, на мерките и тяхния стимул на растежа, най-вече данъчното облагане. Трябва да се увеличават данъци, тъй като такива, но трябва да се въдат данъчни реформи, които да подобрят стимулите а, и а, възможностите за растеж на економиката. Това включва ефективна и ефикасна социално осигуряване, както и разходване на публични средства по инфраструктура и образование. Годишният е, преглед на растежа бе представен в края на миналата година, пред няколко седмици. Там поддържаме същата балансирана стратегия за устойчив е, успех и създаване на работни места и а, е, фокусът вече отразява новите а, предизвикателства на етап възстановяване. А, след това много е важно да възстановим отпускането на кредити в реалната економика. И по време на предишната сесия казахме, че все още има голяма финансова фрагментация, поради което няма достъп до кредити за отделните фирми. В Европа сме свършили много, но нямаме необходимата възможност в момента да върнем това. Доверие. А, балансите, финансовите отчети не са свързани с токсични активи, както преди 3-4-5 години, са свързани с процеса на економически корекции и промени. Контрола на бюджета, изпитванията, банковия съюз ще бъдат ключов елемент от дневния ред за промени. В средкосрочен план трябва да намалим задлъжнялостта на фирмите и домакинствата, да направим стрес-тестове и да намерим альтернативни а, възможности за финансиране на малките и средни предприятия. Това е изключително важно, за да се задвижи нашата економика, за да има устойчив растеж и да се създадат работни места. Искам също така да привлека вниманието ви към предложенията, които бяха представени от господин Барния и от мен, що се отнася до дългосрочните инвестиции в Европа, което се основава на широки консултации сред заинтересованите страни в Европа. Трябва да, инови... да бъдем иноватори, нашите служители и работници трябва да имат необходимите умения, трябва да можем да се справим с социалните последствия от кризата. Колегата и приятел Лас Ландър ще говори по-подробно по тази тема. Безработицата се стабилизира, но младежката безработица е особено висока. И риска бедност иска спешни мерки. Изключително важно е да се съсредоточим върху цялата справедливост. Това трябва да отговаря на добрите публични финанси. И, както казах по време на предишната сесия, на по-ефективна и ефикасна данъчна система с по-малко изключения ще предотврати избягването на данъчното облагане и ще допринесе за ефективността и справедливостта. <clears throat> На пето място трябва да продължим да модернизираме публичната администрация. Има известен напредък за подобряване на сътрудничеството между отделните нива на е, управлението и сега имаме все повече онлайн публични услуги и намаляване на бюрократичната тежест. Европейската комисия иска да работи заедно с държавите членки, за да се постигнат наистина дългосрочни резултати. Госпожо председател, почитаеми депутати, дами и господа, Основна част а, от нашия план, а, за да може да нямаме едно крехко възстановяване, устойчив растеж и да се създават работни места, е коригирането на макроекономическите дисбаланси, на които бяхме изложени по време на кризата. Макроекономическите дисбаланси като процедура поставят а, своя фокус върху европейския семестър и което изисква допълнително внимание. Предполагам, че ще му отделите допълнително внимание и на национално ниво в съответните национални парламенти. Механизма за отчитане тази година бе публикуван заедно с годишният преглед на растежа. 16 държави бяха подбрани за по-нататъчен анализ. Подготвяме задълбочен анализ в този смисъл всички тези 16 държави. Смятаме, че това е необходимо, за да може да се прецени дали съществуват дисбаланси и какви политики са необходими за тяхното коригиране. Докладът показва, че различни държави членки се опитват да намаляват дефицита по текущата си сметка и намаляват своята конкурентоспособност, като Испания, Ирландия и други. Необходими са повече усилия от страна на отделните държави членки, за да се подсили е, процеса на ребалансиране на европейската економика. Не става дума само за насърчаване на задлъжнялост. Не, става дума за това дали излишъците не се дължат на провали на ниво политика, на ниво пазари. И всъщност Става дума за това еврозоната да бъде по-конкурентно способна в сравнение с останалата част на света. И така да може да има по-устойчив растеж и по-високо ниво на заетост в Европа. Европейската комисия най-вероятно ще излезе с а, този преглед през пролета тази година. Искам накрая да кажа, че Европейския семестър 2014 година показва, че макар, че сме предприели много, за да подобрим обществото и економиката. Виждаме економическо възстановяване, което напредва, но все пак все още има голяма нужда от действия, от политики. И успехът на семестъра за насърчаване на съответните економически реформи, които ще е, върнат Европа на пътя на постоянното устойчивото развитие. Всичко това зависи от е, ангажимента, който, който всички ще поемем. Националните парламенти, Европейския парламент е, могат да играят, и според мен трябва да играят изключително важна, жизненно важна, дори бих казал, роля. Затова очаквам с нетърпение да обсъдим годишния преглед на растежа за 2014 година. Благодаря на Алирен. Сега думата има комисар Ласло Андор. Уважаеми дами и господа, четвъртия европейски семестър се случва по време, когато европейската економика наистина показва индикации за възстановяване. Но, както каза комисар Рен, това възстановяване е много скромно и много неравномерно в, в Европейския съюз. Безработицата се стабилизирала. Имаме около 26 милиона безработни, но няма сигнал за е, бързо нарастване на заетостта. Все още е, няма голям пробив е, по отношение на безработицата, особено по отношение на младите. Бедността достига безпредседентни нива и социалното тази равнопоставеност също. Разликите между държавите членки също се увеличават, особено между така наречените централни и така наречените периферни страни. Това намалява възможността за растеж на БВП. Комисията излезе със своя преглед за социалното и економическо развитие в Европа и анализира предизвикателствата в подробности. Ще ви представя основните моменти в този преглед, основните социални и економически приоритети. Този доклад излезе през ноември. Най-напред. Заетост. Заетостта пада с изключение на по-старите, на по-възрастните работници. От 2010 година безработицата нараства. Това означава, че предизвикателствата на трудовия пазар не могат да се преодолеят без повече инвестиции закриването на работни места. Това се случва, то е неравномерно. Е, то засяга главно временно наетите лица и е, граждани на трети страни. Сегментацията на трудовия пазар е голям проблем. Разликите между половете при заплащането също се увеличават нетните ставки. Тоест, хората в обучение и преквалификация, тези нетни ставки също намаляват. Безработицата сред слабо квалифицираните лица е най-висока. Имаме нужда от балансиране на текущите сметки. И търсенето на работна сила е ограничено от данъчното облагане. Данъчното облагане остава високо в повечето държави членки. Намаляването в ПВП е съпътствано с намаляване на работни места. Ситуацията на безработните не се подобрява, ако правителствата не предприемат съответните мерки в бъдеще. Ние анализирахме въпроса за бедността. Това е нов момент в нашия анализ. Обезпокоително е, че около Три европейци, само един около 3, е, от три европейци безработни, само един успява да се спаси от безработицата и да намери работно място. Това естествено не е достатъчно. Е, да се намери работно място е, само в половината от случаите означава спасяване от бедността защото много зависи от степента на заплащане и от ситуацията на партньора. Затова не може да кажем, че е, човек да има работа автоматично означава добър жизнен стандарт. Това е много важно, то има следните важни, е, има много важни последици. Те са важни за економическото възстановяване. Така че преодоляването на безработицата не може да е самоцел и не може да, да служи за об, пре, обратна, за превратна точка, за повратна точка при преодоляването на бедността. Има големи разлики в заплащанията. Все повече хора работят при ниско заплащане и на непълно работно време. За това трябва да се съсредоточим не само върху увеличаване на заетостта, а и върху достъпа до нови работни места. Така че да говорим наистина за един включващ работен пазар. Освен това, трябва да увеличим социалните разходи, предоставяне на домове, особено за хора, които работят. Уважаеми депутати, Нека да се спра сега на основните заключения, които представихме в нашия документ за заетостта. Индикаторите представляват ново средство за измерване на социалната ситуация в Европейския съюз. С, тук имаме пет индикатора. Безработица, обща безработица, на второ място младежка безработица и брой на млади хора, които а, не са включени в програми за образование. На трето място доход на, среден доход на домакинство. На следващо място процент на бедност и на последно място квота на безработни. Особено в, евроерия, в еврозоната проблемите се задълбочават. Резултатът е дълбока криза, но даже и по-стабилните държави членки са били засегнати от негативни ефекти. Нарастващите разлики се виждат в безработицата, младежката безработица и хората, които, младите хора, които не са включени в е, никакви програми. Социалните разлики нарастват, нараства бедността, особено в периферните страни, докато в централните страни безръб... бедността остава постоянна. Тези индикатори ще ги вземем предвид в европейския семестър. Ние получаваме информация от всички засегнати страни и работим с държавите членки, така щото тези индикатори да бъдат приложени да са от най-голяма полза. Вземаме предвид и спецификите на отделните страни и изготвяме препоръки. Уважаеми дами и господа, нека сега се спра на... Нека сега обобща нашите приоритети. Предизвикателствата са такива, каквито бяха и миналата година, само че те са обострени в някои случаи. Затова и нашите приоритети са много сходни с тези от миналата година подкрепа на трудовия пазар на мерки за безработица, е, за преодоляване на безработицата. Реформи трябва да се проведат по отношение на преориентиране на безработните хора към включване в работния пазар. Мерки за младеща държавите членки трябва да усилят своите усилия, особено да поощрят търсенето на работна сила. Социалните разходи, те все още са високи и са се увеличили в много страни, независимо от нашите непрекъснати а, препоръки за тяхното намаляване. Трябва да поощрим вътрешното търсене, с което ще увеличим доходите на домакинствата. Увеличена заетост ще означава увеличена конкурентоспособност и увеличено търсене. Държавите членки се различават, но по принцип въпросът е, е, проблемът е, че заплащането е много ниско. Може да се поощри развитието а, чрез увеличаване на заплатите, особено в по-стабилните страни. Нужни са активни мерки за подкрепа на работниците и подкрепа за преквалификация. Залагане на човешкия капитал. Повече внимание трябва да се насочи към младите хора, включването им в работния пазар. Вниманието трябва да се насочи повече към уязвимите групи, към жените и към мигрантите. Трябва да се стабилизира работния пазар. Това означава работниците да станат по-гъвкави при предлагането на своята работна сила, поощряване на мобилността. Е, тук имам предвид предложението на комисията за ЮРЕС, преодоляване на сегментацията на пазара и поддържане на едно добро ниво на сигурност на работния пазар. Необходими са дългосрочни мерки за подобряване на образователната система. Необходима е модернизация на социалната политика. За тази цел ни трябва комбинация от структурни реформи, повече ефективност и повече ефикасност. Активиране на социалните инвестиции. Това е ключово подобряване на човешкия капитал и социалното сближаване. Това изисква поддържането на един равнопоставен достъп до социални услуги. И накрая искам да изразя надеждата на комисията, че 2014 година ще е годината на включването на социалните партньори не само на европейско, но и на национално равнище. Това ще подобри заедостта и ще възстанови социалния прогрес. Благодаря. Thank you very much, Commissioner... Благодаря много, господин еврокомисар Андор. А сега Филип Дебагер, нашия докладчик за прегледа, годишния преглед на растежът, ще поднесе своето резюме. Благодаря много. Аз от своя страна много се радвам, че, че можем да се срещнем с вас ежегодно от Комитета за економически и финансови въпроси, както и по социални въпроси. Ние сготвяме доклад с препоръки и прогнози до Европейската комисия. Това е част от един продължителен процес, който е част от демократичната отчетност и отговорност пред европейските институции. Накратко ще ви представя някои елементи, които взехме предвид в нашия Комитет по економически и парични въпроси. Както вече се каза нееднократно, забелязваме първи признаци на бавно възстановяване, но все пак това дава основание за оптимизъм. Защо? Защото поне се оказва, че европейската политика, говорихме за пакета от 6 и от 2 законодателни акта, но и за много национални е, мерки показват, че поне няма да се разпадне еврозоната, няма да има страни напускащи еврозоната и полека, лека се установява една стабилност в еврозоната. Това не означава, че всичко е прекрасно и вървим във вярната посока. Не бих казал. Аз съм очертал няколко сфери, по които трябва да продължим да работим. Първо, насърчаване на економиката, увеличаване на конкурентната способност на националната и европейската економика в една променяща се глобална економика. Това е особено важно, за да постигнем растеж, да разкрием работни места. Разбира се, има много дискусии относно цената на труда, това е един много болезнен въпрос редица държави членки, но аз моя доклад казвам, че са необходими устойчиви структурни реформи, така че да можем да постигнем економически растеж. Но това трябва да върви едновременно с инвестиции, обществени и частни, както вече каза и господин Андор, специално в сферата на обучението и образованието така че да може настоящото търсене на пазара на труда да а, намери ответ в предлагането. Второ, има цял списък задачи на европейско и национално ниво. За европейско ниво е един от основните моменти е да завършим економически и паричен съюз. Направихме много. Банковия съюз, като ЕЦБ, помогна за стабилизиране на финансовата система. Но това е само началото. Предстои дълъг път с цел банковата система да се стабилизира и да се върне към финансиране на реалната економика. И освен това, да се преодолее фрагментацията, която наблюдаваме в момента, финансова и економическа, така че да постигнем истински общ пазар. Това е основна задача за следващите години. И друго нещо, което каза господин Андор пазара на труда да действа по-ефективно, не само в, но и между държавите членки, с положително отношение към иммиграцията и движение, мобилността на работната ръка. И друго голямо предизвикателство. We have the indebtedness, of course, of different uh, member states сериозните разлики между държавите членки. Това ще доведе до, разбира се, до, до пречки за растежа. И това са въпроси, които ще тегнат и върху бъдещите поколения. Трябва да внимаваме. Както каза господин Оли Рен вече, тази фискална консолидация, подпомагаща растежа, трябва да продължи така, че системата да остане стабилна, но трябват и други мерки. Вече говорихме за фундаменталните структурни реформи в пазара на труда, пенсионните системи, но и упростяване на данъчната система, избягване, борба с укриването на доходи, из, данъчните измян, измами, но едновременно с това трябва да направим дългосрочни инвестиции в образование, квалификация и енергийна ефективност трябва да се помисли за финансовата система защото много малки и средни предприятия имат затруднения с достъпа до финансиране а те са гръбнака на европейската економика. И ако те нямат достъп до финансиране, мисля това ще се отрази на европейско и национално ниво. И в заключение, е, аз отбелязвам доклада и това е много важен въпрос. Въпроса за отговорността, която държавите членки трябва да покажат при изпълнение на националните препоръки. Това едновременно трябва да върви ръка за ръка с демократична отчетност. И всичко това е отразено и в европейския семестър, и в пакета от 6 законодателни мерки, е, акта, и от пакета от 2 законодателни акта. Ние трябва да продължим да работим по това. През последните дни чухме много предложения. В моя доклад също се казва, демократичната отчетност е важна, за да покажем на гражданите, че тези стъпки, макар и болезнени, понякога са необходими за да възстановим растежа и развитието. Това са някои от основните моменти от моя доклад. Очаквам въпросите ви. Благодаря. Благодаря на господин Дебегър за направеното изложение. А, сега ви моля да поставите своите въпроси. Не забравяйте, имам регламент от 4 минути. Господин Букет. Гутиерес, здравейте! Благодаря преди всичко и се извинявам а, за това, че ще говоря, може би, неподредено. Всички политически групи в момента се занимават с тези въпроси. За какво трябва да говорим в комитета по заетостта? Някои държави членки, а пък и някои депутати твърдат, че има положителни показатели, които говорят за повече заетост. Други, сред които и аз, без да отричаме подобрението, все пак смятаме, че е, различията в обществото и между държавите членки се задълбочават. Така че, за да може дирекцията на господин Оли Рен да каже каквото и да било по отношение баланса на услугите. Трябва да се има предвид какво е загубено в, финанс, в социалната сфера независимо от нашата политическа принадлежност и националност, трябва да търсим решение на макроекономическите проблеми, на социалните проблеми, на проблемите за заетостта. В противен случай това ще има макроекономически окръжения. Първо, трябва да не бива да забравяме следното. А, трябва да има повече готовност за компромиси от страна на комисията и държавите членки по отношение на мнението на Европейския парламент. Вече говорихме за демократичната легитимност и прехвърлянето на правомощи от национално на европейско ниво. Това може да стане не само чрез становища, но и чрез съвместно вземане на решение трябва да постигне междуинституционално разбирателство между парла... Европейския парламент, комисията и съвета. Освен това, при изготвянето на националните планове за реформи, първо трябва да бъде изслушан е... националния парламент като съответно се спазят изискванията за социалния диалог. И по време на заседанията на Европейския съвет и съвета ЕКОФИН трябва да присъстват и европейските министри на заетостта и социалните въпроси. Второ, има, разбира се, известни постигнати резултати, но не бива да си затваряме очите, че напредъкът се развива по-бавно от очакваното, че това е економическо възстановяване, което изостря допълнително социалните проблеми. Няма да е пресилено да кажа, че всеки пети младеж в Европа или е безработен, или има нископлатена работа. Разликата в доходите между най-богатите и най-бедните се разтваря все по... става все по-голяма. Така че Нека не се само забравяме да продължим реформите, но едновременно с това нашата стратегия не трябва да мисли само за конкурентна способност. Нашите граждани са на мнение, на мнение че отражението на кризата ги засяга по несправедливо болезнен начин – има, между другото, и други начини да увеличим конкурентната способност. Нека да си спомним кои са най-конкурентоспособните държави в света и да ги сравним с Европейския съюз. Ние се нуждаем от инвестиции за повече заетост, за повече производителност, но с ясното съзнание – е, че трябва да увеличим и производителността и да подобрим условията на труда. В някои медии се чува, че комисията е, е направила изказвания относно бедността в Испания, които не будят надежда. Ние не говорим само за економически стратегии, да помислим и за социалните последици какъв е социалният модел, който отстояваме? Да не забравяме, че има и отрицателни въздействия, отрицателни последици. Това ни прави по-слаби в бит, борбата с трети държави, отколкото при едно устойчиво економическо развитие. Нуждаем се от много по-амбициозна стратегия за заетостта, особено младежката заетост. Трябва да използваме по-добре европейските средства. Нуждаем се от гаранция за младежка заетост, нуждаем се от повече възможности, за да могат държавите членки да направят нещо повече за младежката заетост. Например, испанското правителство предоставя такива средства. Тези средства се приспадат от дефицита и трябва да работим за това, защото много младежи които работят в чужбина, да се върнат в родината си. Благодаря, господин Кокерес. Сега започваме с дискусията. Първо, четирима депутати от националните парламенти, след е това отговор и след това ще имаме втори кръг. Започваме с господин Мартини, Европе... Френския сенат. Госпожо председател, Госпожи и господа, Асоциацията на националните парламенти към европейския семестър се остава спорна. Ако приемем, че ком, коми, е, срещата между комисията е, от утрешния ден дава възможност да се посочи, да, да се осъществи обмен, трябва да приемем, че тази среща остава под обичайния знак – на коректна европейска политика. Имах удоволствието да присъствам в вилности. Честно казано, ние отбелязваме от отстъпление. В Вилнюс бе решено да се изготви регламент, да се създаде работна група с цел да се уточни ролята на националните парламенти как парламентаристите могат наистина да работят по един въпрос, ако няма дневен ред, ако няма докладчик, ако няма секретариати, сякаш цялата европейска информация се губи. Така че се надявам, че сред нашия електорат а, в един момент ще ни поставят съответните въпроси. Така че, господа еврокомисари, а, нека направим крачка да прояв... проявете доверие към националните парламенти. Това е отрешаващо значение за постигане на економическия и паричен съюз в Европа. Господин Марини, Споделяме вашите заключения, но трябва да кажа, че въпросът, който поставихте, бе разгледан в предходното заседание. И бе обявено, че гръцкото председателство започва консултации. Въпросът ще бъде решен окончателно в рамките на следващото италианско председателство. За сега благодаря за вашето изказване. Το λόγο έχει ο κύριος Αντρέι Γκαλαζεύσκη από την Πολωνική Βουλή. Για δύο λεπτά παρακαλώ. Господин Полосевски от Полша. Ευχαριστώ, panie przewodniczący. Благодаря. Полша подкрепя економическия надзор и идеята за европейския семестър. Така ще се подобрят публичните финанси. Полският парламент смята, че въвеждането на семестра даде възможност да се направи ясна оценка на економиката и посоката, в която трябва да се развие економиката. Европейската комисия е гъвкава, тя излиза с препоръки и в същото време слуша какви са предложенията, които идват от държавите членки, включая Полша. и така коригира също така своите предложения. Това може да доведе до много добри резултати и семестъра всъщност доведе до това Дебатът е много нагорещен сега и е по същество. Това е положително развитие. Бих искал да кажа обаче и какви са пречките в постигането а, на целите. А, непоследователната политика на Европейския съюз понякога води до бавни реакции. И това не може да отговаря на промените в глобалната економика – Много скъпи енергоисточници се използват. Държавите членки трудно могат да поддържат баланс между публичните инвестиции и а, публичните разходи. Искаме да има европейски подход Понякога те съвпадат с националните избори. По време на такава има популистски а, лозунги, които не винаги отразяват а, реалността. Благодаря следващия оратор Ван Сенте Мартинес от Испанския парламент. Благодаря в Испанския парламент ние поддържаме всички приоритети, които са заложени. В Испания смятам, че се справихме много добре. Това даде възможност е, европейска економиката да се обърне. Когато говорим за приоритети, Говорим за мерки, които трябва да бъдат прилагани навсякъде. Много препоръки от Европейската комисия обаче са насочени към конкретни държави и не се прилагат към всички. Положителното обикновено си го приписва съответното правителство. Ако мярката не е толкова популярна, подходът е това ни го налага Брюксел. И са насочени само към нашата страна и към никой друг. За това мисля, че бдителността на Европейския съюз към економическата политика на държавите членки е изключително важна, защото нещата се влияят. Мерките трябва да се прилагат към всички държави, не само към някои. И са задължителни за всички. Няма как гражданите да бъдат убедени, ако се прилагат двойни стандарти. Това трябва да бъде част от европейския дневен ред. Благодари. И накрая последен господин Бопекас от Европейския парламент. Благодаря. Важно е, вследствие на кризата, важно е да поемем нашата отговорност. Ситуацията е много трудна, особено разликите между севера и юга се увеличават, увеличава се младежката безработица. В Гърция тя е над 75 без, е, процента. Една трета от гърците са, живеят под прага на бедността. Заплатите намаляват, данъците се увеличават. Гърция плаща може би най-високите данъци в Европейския съюз. Освен това, работния пазар се разпокъсва и това е много лошо за социалната защита. Макроекономическата политика не може да постигне добри резултати, ако няма съответни мерки. Имаме нужда от социален пакт в Европа. Мащабът трябва да е едно включващо развитие на базата на социалния модел за пазарна економика. Искам да задам следния въпрос. Как виждате економическите и социални аспекти на фона на разликите между държавите членки и как оценявате държавите, които са обхванати от програмите за приспособяване. Те също ли трябва да приложат в пълен обхват стратегия 2020? Комисар Оли Рен има думата сега. Три минути, моля. Kiitoksia puheenjohtaja. Mieleni ole lyhyt ja Благодаря. Няма как да отговоря на всички въпроси, които са свързани с политиката за заедостта и въпросите свързани с социалната държава. Въпросите наистина са много важни а, за бъдещето на Европа, особено за младите в Европа. А, господин Калашевски каза, че комисията слуша изслушах внимателно. Господин Дебакер. посочи някои от основните моменти за растежа на Европа, за укрепването на бъдещето на Европа на базата на модела за социалната държава. Говори за доклади, които подчертават потребността за реформа на пазара на труда и значимостта на мобилността в този контекст. Изрази също така съжаление, че има различия на пазарите на труда в отделните части на Европа. Аз съм съгласен. Тези предизвикателства не бива да се забравят. Бариерите пред растежа Трябва да изградим на ново банковия сектор. Някои от банковата индустрия искат банките отново да започнат да отпускат средства на економиката, за да се стимулира растежа. Господин Марини. Той говори за процедури. Говореше за Европейския парламент, националните парламенти. Е, Европейския парламент е, трябва да призове комисарите да бъдат по-отговорни. Може да им задава, разбира се, въпроси. По препоръките, които отправихме. съсредоточаването върху препоръките бюджетните, в Министерствата на финансите в нашите държави, т.е. тези, които се занимават с растежа, също изготвят доклади за растеж, много други. Необходим е сериозен дебат за това как можем да приложим препоръките, които направи съвета. Защото е много важно да направим преглед на целите на економическата си политика и да идентифицираме необходимите реформи, ако искаме нещо да се случи. Много ви благодаря, че ме изслушахте. Господин Андор, три минути имате за отговор. Благодаря, почитаеми депутати. В тези три минути нека се средоточа върху няколко момента. самото начало ще подчертая значимостта на нашето сътрудничество с националните парламенти. Имах възможност да посетя много държави. Финландия, Португалия, Гърция, Нидерландия. През едните седмици ще посетя Бундестага на Германия, Националното събрание на Франция. И така, всички тези дискусии оказват своето въздействие върху оценката на отделните държави. Информацията, която получаваме в този диалог, е изключително важна. Когато се вгледаме в конкретните препоръки по държави за миналата година и когато видим следващия цикъл, ще видим, че се опитваме да направим анализа и препоръките, такива, че да отговарят на конкретната ситуация в държавата членка. Пример, фонда за гарантиране на младежката заетост. Той бе споменат от господин Готиереш. Той е изключително важен и той се основава на отделните потребности, на нивото на безработица в съответната държава и той надгражда на съответния опит в тази държава при подкрепата на младежка заедост, като се използват финансовите инструменти на Съюза и по-специално Европейския социален фонд. Това бе включено в последния цикъл и ние ще се върнем по-късно тази година, за да направим оценка на прилагането на плановете за Фонда за гарантиране на младежка заетост повечето държави, които имат право да го използват, могат да, да подават и са подали своите проекти. Така се подпомага прилагането. Държави с голямо ромско население за първи път миналата година получих препоръки специално за тях, защото е важно да се гарантира силна политическа подкрепа за интегрирането на това население с програми, което може да бъде финансирано от Европейския съюз, не само от Европейския социален фонд, но и Фонда за регионално развитие. Тези програми ще изиграят важна роля, за да се направи напредък по борбата с бедността. Е, е, Благодаря. Сега преминаваме към дискусията. Колегата от Холандия има думата. Um, Уважаеми господин председател, аз съм докладчик по европейския семестър. Ние, делегатите от Холандия, бихме искали да обменим добри практики между държавите членки, а не да говорим за процедурите по семестъра. Ние получихме препоръката за ре, реформиране на пенсионната система. Ние имаме дълга традиция в спестявания в пенсионния фондове. Ние смятаме, че пенсии, пенсионната система трябва да е много стабилна. Ние удължихме времето за работа и заплащане на пенсионни вноски. Но въпреки това ние имаме проблем с солидарността между поколенията, така че младите хора да могат да плащат вноски и за себе си, а не само да издържат възрастните хора. Искам да попитам господин Андор за демографското развитие. Каква е са перспективите за младите хора и как да се спестяват средства за пенсии за нашите внуци и правнуци? Освен това, апелирам към всички депутати от националните парламенти да се учат едни от други, за да може да предлагаме по-добри решения в рамките на европейския семестър. Благодаря. Sí, eh, gracias, eh, señor presidente. Me parece una hoja de ruta. Una... Следващият оратор. Благодаря. Мисля, че ни трябва една пътна карта, но тази пътна карта, която в момента се предлага, не е много амбициозна. Говорим за търсенето и предлагането. На страната на търсенето имаме борба срещу данъчните измами, срещу безработицата. Но важно е да вземем предвид и ситуацията с дълга и с предлагането на социални услуги. Мисля, че много европейски политики трябва да се преосмислят. Има и един международен фактор. Имаме инициативата от президент Обама и инициативата от ОИСР но европейските институции эм, не действат превентивно, действат бавно. Пример. Например, директивата за облагане на доходи от данъци. Тази директива се обработва много бавно. Тя не включва прането на пари, не включва дигиталната економика. Тоест виждаме малко амбиция при европейските органи. А това е важно. Амбицията е важна за развитието на европейското общество. Сега за предлагането. Средствата от банките не стигат до предприятията. Защо това е така? Може би защото валутната политика не е добре поставена, защото няма стимули за отдаване на кредити. Какви промени трябва да се случат във валутната политика, така че средствата от банките да постъпят в реалната економика? Благодаря. А сега госпожа Даниела Бафон от Франция. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин еврокомисар Андор и докладчика, защото социалното измерение трябва неизменно да присъства в европейския семестър и не само в рамките на годишното проучване на растежа. Европейското национално събрание винаги с радост при присрещ, се среща с еврокомисарите, за разлика от господин Ориден, който до сега никога не е отговорил на нашите запитвания. Ние трябва да използваме годишното изследване е, като инструмент за анализ и специално препоръките по конкретни държави трябва да имат е, особено голямо значение, защото имат отражение върху всички сфери на живота. За борбата с бедността бедността, ние трябва да работим много опорито. Бедност има навсякъде, включително в страни като Германия и в други страни, които бележат добро развитие. Така че бедността е вездесъща и ние трябва да анализираме внимателно. Що се отнася до таблицата от показатели, предложени от Европейската комисия, трябва внимателно да се разгледа. Трябва да включим показатели като а, знач... въпроси свързани с бедността сред децата, заетостта и така нататък. Европейското национално събрание подкрепя този подход и ние смятаме, че трябва да се борим за равни доходи. Социалните показатели трябва да се вземат предвид. Европейския семестър 2014 година трябва да простави акцент върху растежа, но едновременно с това заетостта и борбата с безработицата. Да не забравяме младеж младежката безработица. Вече се каза, един от пет младежи е безработен така че трябва да работим не само за препоръките, но не бива да при припъзваме, да прибързваме, както стори комисията, с приемане на тези показатели. Благодаря. То е Еврокиновулио. Господа Малатич от Европейския парламент. Благодаря. Добре дошли на всички. Харватия. Аз ще говоря за Харватия, но това не е проблем, който се ограничава само върху Харватия. Харватия ще влезе в... ще започне процедура за намаляване на е, дефицита и ще навлезе в процедурата за макроекономическия баланс. Е, Харватия, както и повечето други държави, иска да модернизира своята администрация, иска да създаде добра бизнес среда, добър работен пазар и всичко това струва пари. Фискалните консолидации струват пари. Какво може да се направи за постигане на целите на финансовата консолидация, когато анализите показват, че тези мерки ще намалят административния капацитет и ще намалят конкурентоспособността. Анализите показват, че по-низките пенсии и социални услуги ще увеличат бедността бедност, която за момента е 32%. А пък данъчното облагане ще намали економическата активност. Ако, безраб... Ако намалим безработицата и дефицита, то тогава би трябвало да извадим от изчислението на дефицита всички инвестиции, които се отдават за проекти, за европейски проекти. Това би трябвало да въжи поне за няколкото първи години след прилагането на а, за първите три, е, три години от прилагането на програмата. Благодаря. Κύριο Σέκες. Köszönöm. Elnök úr, nagyon köszönöm Oli Rénnek és Andor biztos úrnak is a... Следващият оратор. Благодаря на господин Андор и на господин Райн. Аз подкрепям това, което каза представители на Холандия. Унгария прие стратегия за национално развитие в Унгария се проведоха много мерки за сближаване, които струваха много пари, но в същото време може да се каже, че Унгария стана по-стабилна в сравнение с предишните периоди. Акцент е поставен върху националното развитие, което обхваща всички области до 2025 година. Целта е подобряване на стабилността. Целта е увеличаване на заплатите на учителите, увеличаване на заплатите на здравните работници и 25% увеличаване на минималната заплата, плюс е, намаляване на безработицата, увеличаване на заетостта, подобряване на образователната система и най-вече на професионалното образование, създаване на една конкурентоспособна система за пазара, но всички тези неща искат време както време е необходимо и на националните и Европейския парламент за прилагане на мерките. Но назрял е момента за Европейския съюз да увеличи усилията си и да подкрепи тези мерки, така че те да произведат очакваните резултати. Очакваме дългосрочни резултати и се надяваме, че пред нас се простира период на стабилност. Важно е европейските средства да се отдават стабилно. Тук трябва да насочим вниманието си, защото трябва да подобрим състоянието на средната класа. Ако не го направим, то а, огромен проблем ще бъде бедността. Представител на Европейския парламент има думата сега. Благодаря. Искам да кажа няколко думи за доклада за годишния растеж. Съгласен съм с господин Тебакър, че трябва да подкрепим малките и средни предприятия. Те трябва да бъдат изведени от кризата. Напълно подкрепям а, тази постановка. А това, което каза господин Готиерес. Никой не е доволен от ситуацията, в която се намираме, въпреки че от друга страна е, данните, с които разполагаме, ни навеждат на умерена доза оптимизъм. Има много неща обаче, които трябва да се направят. Рисковано е обаче гражданите да чуят, че изходът от кризата идва а по пътя, който ни доведе, е, кой, който ни вкара в кризата, е именно чрез разходите. Сега на следващо място. Е, младежката гаранция. Гаранцията за младеща. Искам да благодаря на господин Андор за работата му по гаранцията за младеща, но искам и да го помоля а, ресурсите определени за тази гаранция да бъдат освободени колкото се може по-скоро. След няколко седмици има европейски избори. Много неща направихме за младежите. Сега трябва да осъществим очакванията, а за това средствата трябва да бъдат освободени. Благодаря. Следващият оратор за две минути. Госпожа Мекентайер. Ехте до лого. Благодаря. Аз искам да се спре на ролята на малките и средни предприятия. Това е тема, по която много говорихме, особено в Комисията по заедостта, чийто член съм аз. 85% от новите работни места се създават именно от малките и средни предприятия. Моят въпрос е, какво смятат комисарите че трябва да се направи за малките и средни предприятия така, че те да създадат повече заетост. И временната заетост. Какъв е проблема с нея? Защото аз, каз, аз самия съм работодател и виждам, че а, жените могат да получат работно място, когато вземат съвсем съзнателно временно работно място или а, не. А, или работно място не на пълен работен ден. Мисля, че трябва да направим и повече за самонетите лица. Това е интересен, интересна тема, особено когато става дума за младежката безработица. Много малко правим за младите хора, за да ги поощрим да станат предприемачи. Има еразъм програма за млади предприемачи, но какво може друго да направим, за да поощрим младите хора да станат бизнесмени? Τελευταία ротоша е на кирия Холмайер, а от Европейко Κοινοβούλιο. Госпожа Волмайер, Европейски парламент, имам следния въпрос по европейския семестър. Внимателно проучих докладите и се натъкнах на явно разминаване от една страна. Европейската комисия настоява за повече образование, по-висока квалификация. Но когато става дума за нов бизнес, това се, за това не се изиска квалификация е, квалификация. Като гледаме продължителността на живота на фирмите, констатираме, че онези, които искат определени качества и квалификация, са по-дълговечни, отколкото онези, които отиват на пазара просто така и остават година или две на пазара. Мисля, че в европейския пазар, Европейския съюз искаме да създадем трайна, устойчива заетост, а не да създаваме еднолични фирми за една година. От една страна трябва да се вложат средства в квалификация и да се насърчава създаването на фирми, които изискват квалифициран персонал. Това ми прави впечатление в европейския семестър. Това се среща в редица доклади в цяла Северна Европа се изискват съответни лицензии за работа майсторски свидетелства и така нататък. В Южна Европа такава практика няма, но и там живота на фирмите е много по-кратък. Година до две. И Младежката безработица е 30, 40, 50%. Нашата цел е дъл... предприятия с дълъг живот, у... малка младежка безработица 3%. Може би комисията може да постигне съгласие между е, и да преодолее противоречията между отделните генерални дирекции, каквито очевидно съществуват. Благодаря. Преди да дам думата на господин Рен Андор за заключителни бележки, аз също бих искала накратко да поставя въпрос към двамата. Първо, господин Рен, във всички дискусии, които сме имали до сега и днес и вчера, било по повод изпълнението на програмите за привеждане в съответствие в отделните страни или изпълнението на цикъла от европейския семестър излиза една ключова думата това е отговорност. Онзи, който и осъществява съответната идея. Това, което на английски наричаме ownership. Това е нещо, което не се налага. То се постига и това изисква отчетност и прозрачност. А ето и въпроса ми. Смята ми, че като изключваме страните в съответна програма от процедурата по европейския семестър, създаваме две категории държави, които са включени, които са изключени от процедурата. Знае, вие обяснихте, че това е решение, което се взе, се взема в рамките на регламентите от, в пакета два законодателни акта. И все пак, нека да преосмислим взетите до сега решения. Не, не смятате ли, че това е необходимо? И още нещо. През декември миналата година Европарламента прие резолюция за измерими пълка показатели за борба с укриването на доходи. Дали тези измерими цели не трябва да включени в, програ... в макро в програмата за борба с макроекономическия дисбаланс. Целта е да се следят по-добре, а това означава, че трябва да намерят място и в доклада Дебекър за периода до 2018 година. Бих искала да чуя вашето мнение, господин Рена. Към господин Андор има альтернативен доклад, който се изготвя от някои економисти, където се поставя акцент, между другото и върху това, че Европа ще се нуждае от близо 10 години, за да възстанови към 2007 година като нива на заетост. Вярвам, ще се съгласите с мен, че това е доста тревожна преценка. Бих искала също да ви попитам, споде А, споделяте ли този анализ и Б, какво смятате, че трябва да се направи, за да обърнем тази тенденция, която очевидно а, пречи на последователното и цялостно при осъществяване на европейския проект. Може би първо вие, господин заместник председател на комисията, господин Рент. Благодаря, е, госпожо заместник председател Полимата, драги членове на Европейския парламент. Номер 11 vakna Så jag börjar med ще отговоря на поставените въпроси. Първо, въпроса за пенсионираните. Госпожа Скорт от Нидерландия поставяте въпроса и изразихте тревож, тревога относно устойчивостта в пенсионната система и необходимостта от а, такова такава реформа. За нас пенсионната система и то устойчива система за пенсион, пенсионна система е неразделна от економическия растеж. Това е наистина голяма слабост на редица държави. И мога да кажа, че в гледайки броя на европейските държави членки, които са решили да проведат пансионна реформа, това са задълбочени структурни реформи в редица държави членки, можем да кажем, че 19 от 27 държави членки до сега са провели такава реформа. Тоест, навдига се, е, не дига се една вълна от реформи в Европейския съюз. Това е отрешаващо значение за устойчивото европейско развитие. Неразделна част от ев... развитието на Европа. Внимателно изслушах и нашия испански колега Соле Гарсия е, той каза нещо много важно. Фискалната реформа, която пречи е, на развитието, трябва да се разгледа много внимателно. Е, насърчаващите реформи трябва е, да бъдат, разбира се, насърчавани обаче. В отговор на госпожа френската депутатка е, ще ви повторя е, нещо, което вече каза госпожа. Една добре и устойчиво провеждана данъчна политика винаги се изплаща. Тя позволява да създадем работни места и предотвратява неустойчиви решения. Това е нашия отговор. Трябва да се стремим към стабилизация на социалните системи и на, обще, на публичния дълг. И освен това искам да се позова на нашето участие или неучастие в Националното събрание. Може би не разбирам е, добре или живеем в отделни реалности, но си спомням, че нашите препо ръка за участие в комисията на на Френската република и на, на Националното събрание на Сената. Това е много важно и е, госпожа Елизабет Гигу потвърди това. Готов съм да се върна в контекста на следващите препоръки на комисията и съвета към този въпрос, особено в светлината, че има важни проекти за економически реформи, които струва ми се са в ход в момента. Така че ако е възможно, ще бъда много щастлив да участвам в заседание отново да участвам в заседание на парламентарната комисия на вашето национално събрание, ако поканата все още въжи и ако това е възможно. Господин Залпа, постави въпрос относно годишния преглед на растежа 2014 година и финансовите средства за малките и средни предприятия. Както чухте от господин Дебекер, имате пълна подкрепа, включително и от мен по този въпрос. Когато става дума за предоставяне на заеми на малки и следни предприятия, особено в Южна Европа, но и в цяла Европа, трябва да работим заедно с държавите членки, да обединим усилията си с ЕИБ и ЕЦБ е на базата на нейните независими решения. Да потърсим решение как да подобрим механизма за привеждане в изпълнение на економическата политика и как финансирането за предоставяне на заеми да се подобри. Това е особено важно, защото не може да има економически растеж без ръст на кредит, кредит кредитирането. Е, двете неща са свързани което, е, както каза госпожа Макинтайр, която говори за малките и средни предприятия и попита за нашите приоритети, ще обобщя създаване на подходящи условия за растеж на фирмите, да да раз, дадем възможност на бизнеса да разгърне своя потенциал, да дадем възможност на фирмите да растат и укрепват да, със съответно отражение върху а, работната ръка, да подкрепим иновациите и търговската реализация на нови разработки и иновации и отново а, да подкрепим финансирането на малки и средни предприятия. Струва ми се, това е много важно, както и въпроса поставен от госпожа Холмайер за малките и средни предприятия и техните възможности за растеж. Мисля, че за жалост в Европа имаме една пречка в процеса на растеж на фирми. Има много фирми, които се създават, но следващата стъпка, растеж, за тях се оказва много по-трудно, отколкото в САЩ, където често съчетанието от проблеми на финансирането и все още раздробения единен пазар наистина създава затруднения в растежа. За това трябва да завършим общия единния пазар и в сферата на услугите, в електронния бизнес, електронната търговия. Ние ще помислим въпроса не само за финансиране, но и за растеж на малки предприятия така че в Европа да се създадат бъдещите шампиони от порядъка на Google и други, които бяха създадени в САЩ през, през последното десетилетие. И накрая господин Поли Матари говори за въпрос за това кой поема отговорност и програмите по страни в рамките на европейския семестър. Отбелязвам си вашите коментари и съм готов да помисля как добре да съчетаем обичайната економическа политика и нейната координация с работата по програмите на страните, за които има специална програма, в светлината на неодавна приетите законодателни актове. Да, важно е кой ще поеме отговорността и от името на комисията мога да кажа, че новото економическо управление не е насочено към санкции, а към партньорство между комисията и държавите членки. Това е нашето желание да работим в партньорство и с правителствата и парламентите на държавите членки. Така можем да постигнем повече в областта на устойчивото развитие и да разкрием нови работни места в Европа. Уважаеми депутати, благодаря много за интересния и конкретен дебат. Очаквам с радост бъдещите ни срещи по различни въпроси. Благодаря. Давам думата на комисаря Андор за заключителни думи. Благодаря, госпожо председател. Започвам с вашия въпрос. Той бе свързан с альтернативния преглед на растежа. Заместник председателят Оли Рен участва в един дебат по този въпрос. Нека обаче ви кажа какво мисля аз. Във времена на криза, когато понякога динамиката на рецесията и възстановяването трудно могат да бъдат предвидени, е много трудно и да се установи как тези развития са свързани с дългосрочните ни цели, които описахме 2010. Не само последните седмици и месеци бе разбрано, че част от индикаторите върват в неправилна посока и вместо напредък имаме загуба в нивото на заетост и в някои държави е, се увеличава бедността. Идеята беше да се намерят нови рестру... инструменти, а не да се намалят нашите амбиции. Ако забележим, че програмата описана в стратегията 2020 година е недостатъчна, особено имайки предвид новата рецесия и разминаването в еврозоната, ще трябва да намерим нови инструменти и да направим така, че да се върнем в правилата на правилния път, извинете. Дали ще бъдат достатъчни инструментите, които сме събрали, ще видим през едния период. Тази комисия ще направи анализ, ще види какъв е напредъка, който е отбелязан до момента. А едната комисия ще може да направи средносрочен преглед. Трябва обаче да направим пробив, особено в фонда за гарантиране на младежка заетост, който споменахте. Парите трябва да се влеят бързо. След плановете за прилагане, оперативните програми трябва да заработят за инициативата за младежка безработица, тези инструмента за 6 милиарда евро – ето трябва да добави средства към социалния фонд и след това новия бюджет ще започне да бъде изразходван. Но трябва да спомена и следното. Все още има средства от финансовия период, който току-що приключи. И прилагането, социалния фонд е на 65% някъде. Това го обсъждахме вчера с Комисията по бюджетен контрол. свързан с различни а, проекти, които подкрепят младежката заедност. Усилията ни трябва да се вписват в едно общо желание да се постигнат устойчива а, индустрия и предприятия в Европа. Затова е важно, че работихме заедно с заместник-председателя Таяни по все по-нови инициативи е, в индустриалната политика. Ще има още такива, не е приключил този процес. За тези инициативи е много важно човешкия капитал да бъде устойчив, за да бъдат и работните места такива. Трябва да допринесем за насърчаване на работата на предприятите. Последните три години започна да, да работи инструмента за микрофинансиране. Новия финансов период програмата за заетост и социално новаторство ще включи допълнително финансиране, което да включи микропредприятията в Европейския съюз. Европейския социален фонд също е източник на различни програми, които биха могли да дадат ласък на такива дейности и да подкрепят, например, жените предприемачи. Там, където това е проблем, например в Италия и други държави. The South. Now, uh, I'm grateful for the comments I heard from the uh, French member of the. Uh... Uh, това, което каза представителя на Френския парламент uh, за индекса, uh, за паричния съюз, много се надявам добре да заработи всичко това. Освен да има препоръки към отделните държави членки, ще има и това. Там, където има нужда от допълнителни корекции, може да стане на по-късен етап. Но трябва да има допълнителен анализ на самия индекс, на самата таблица, които да не бъдат само най-горните пет, които обясних. Оли Рен вече говори за въпроса, свързан с пенсиите в Нидерландия. Искам само да добавя, че 2012 година има много действия, които трябва да гарантират това, че можем да гарантираме, че във времена, когато живеем по-дълго и мъжете и жените, свързването на пенсионната възраст с очакваната продължителност на живота е много важно и за мъжете и за жените. Преди две години приехме бяла книга за пенсиите с добър принос от Нидерландия, между другото. подготвяме конференция, която ще се проведе след няколко седмици в Брюксел. Там ще направим преглед на напредъка по прилагането на Бялата книга и въпроси като преносимостта на пенсиите, пенсионната реформа в различните държави членки и се надявам добрите мерки и модели да бъдат едно вдъхновение за други държави, които може би изостават. На унгарски ще отговоря на въпроса, който бе зададен от господин Екеш. Всъщност, е, отново казвам в отговор на унгарския въпрос, ще отговоря на унгарски. Това, което каза депутата, да, комисията гледа положителна част от промените, свързани с макроекономическата стабилност в Унгария. Оли Рен, съм убедена, е съгласен с това. Затова Европейската комисия предложи при процедурата по бюджетен дефицит да бъде приключена, тъй като тя бе удължавана многократно. Тези резултати явно са постоянни и а, продължителни. Освен това, смятам, че е необходим анализ, защото в сферата на заедостта наистина статистиката трябва да се подобри. Но има и някои нови фактори, като например наемане на лица в държавния сектор, факта, че много безработни са напуснали страната, за да работят в други държави. Така че тези фактори трябва да се вземат предвид също. Затова Европейската комисия трябва да направи така, че правителството да намали а, зависимостта на държавна заетост. Когато има криза, разбира се, държавата трябва да създаде заетост. Аз смятам, че за да се подобри използването на ресурсите, е много важно да се мисли за това, как да се намери изход от а, държавната заетост и да се намерят по-добри начини за а, разходване на държавните средства. Това се отнася и за средствата на Европейския съюз. Те имат своя роля в заетостта но те трябва да подкрепят образованието и обучението на първо място. Казвайки всичко това, трябва да коментирам факта, че до средата на миналата година имаше много негативни проблеми, свързани с темпа, с който се ползват европейските средства. Последното полугодие пък имаше една голяма кампания и от комисията, и от страна на Унгария за да се направи така, че всички налични средства да могат да бъдат използвани в максимално кратки срокове. Още много работа трябва да се извърши до края на тази година, защото много от задачите вече са прехвърлени от 2013 за 2014, но смятам, че не бива да забравяме огромното количество работа, което е извършено, най-вече за да се сведе до минимум а, пропуска, т.е. на възможност да се възползват, което всъщност се случи в края на миналата година. Благодаря. Не знам да и докладчикът сега иска да каже няколко заключителни думи. Добре, няма. Добре. Значи можем да приключим за днес. Много благодаря на комисара Андорин, на заместник председателя Оли Рен. А, благодаря на моя съпредседател. Искам да ви припомня, че дискусията продължава а, по време на вечерята в 7 часа. председател на Европейския парламент е наш домакин. Председателя на Гръцкия парламент Мавараки също е наш домакин. Ще се видим в 7 часа на вечеря. Yeah, yeah, yeah. Okay.